Dear colleagues, скъпи колеги, трудно е да започнем отново работа след лятната почивка. Трудно е да ставаме рано, но в крайна сметка трябва да се заловим с работа Първа точка от а, нашия дневен ред е приемане на дневния ред. Ако нямате възражения спрямо проекто дневния ред, можем да считаме, че е прият. The second point, it is uh, on the chair's announcement concerning coordinators' recommendation of the 12th of July. The coordinators' recommendation has been uh, circulated electronically and uh, if there are no objection, they can be deemed approved. And now we can go to the vote. I invite all uh, the colleagues. Така че можем да смятаме, че са прияти. А сега моля колегите да е, вкарат картата си в е, машината за гласуване. Нека да започнем нашето гласуване по общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2017 всички раздели. Изменение 1 за против приема се. Второ изменение за против приема се. Трето изменение за против. Въздържали се, приема се. Чет, четвърто изменение в две части за против. Въздържали се, приема се. Втора част за против. Въздържали се, нека да провериме.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 Avete votato tutti, il voto è... Всички ли гласуваха край на гласуването? Хвърля се. Votiamo adesso la quarta parte. Сега гласуваме четвърта част за против. Въздържали се, нека да проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме осмо изменение, три части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Девето изменени отпада, десето две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме цялата проекторезолюция с измененията. Моля, гласувайте електронно. Avete votato тут. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Passiamo adesso... А сега преминаваме към измененията по бюджета. 77 и 78 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. 7101 за, против, въздържали се, приема се. 60. Приема се. Против, въздържали се, отхвърля се. А сега 60-81 за против въздържали се, приема се. 60-55 за против, въздържали се, приема се. 60-52 отхвърля се. 60-54 за 50 против пред въздържали се, приема се. 60-83 за против въздържали се, отхвърля се. 60-84 за против въздържали се, отхвърля се. 60-56 за против въздържали се, приема се. 60-76 за против въздържали се, отхвърля се. 60-94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-80 за, против, въздържали се, приема се. 61-06 е оттеглено. 61-30 11, 12 за, против, въздържали се, приема. 61-13 за, против, въздържали се, приема се. 61-08 за, против, въздържали се, приема се. 61-05 за, против, въздържали се, приема се. 61-14 за, против, въздържали се, приема се. 6109 за, против, въздържали се, приема се. 6107 за, против, въздържали се, приема се. 6110 за, против, въздържали се, приема се. 6127 за, против, въздържали се, приема се 61-23 за, против, въздържали се, отхвърля се 61-25 за, против, въздържали се, отхвърля се 61-39 за, против, въздържали се, отхвърля се 61-33 за, против, въздържали се, отхвърля се 61-16 за, против, въздържали се, отвърля се, 61-34 за, против, въздържали се, отвърля се, 61-36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме Блок 60, 63, 64. За, против, въздържали се, приемат се. Сега 60-85. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60-65. За, против, въздържали се, приема се. 60-66. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60 65 за против въздържали се приема се 66 за против въздържали се отхвърля се 60 67 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. 668 за, против, въздържали се, приема се. 60-88 за против. Въздържали се отхвърля се 60-69 за против. Въздържали се приема се 60-70 за против. Въздържали се приема се. Votiamo il 60. Сега гласуваме 60-89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60-91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6092 за против въздържали се. Въз... Приема се. 6130 за против въздържали се. Приема се. А сега 61, 11 за против въздържали се. Приема се. 61, 21 за, против, въздържали се, приема се. 61, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-19 и 20 са оттеглени, 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61.37 за, против, въздържали се. Отхвърля се 61-40 за, против, въздържали се. Отхвърля се. А сега рубрика 4, 73, 74, 99 се гласуват на блок за, против, въздържали се, приемат се. Сега 60-90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме анблок 60-51, 52, 53 и 95. За, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме Амблок 6059, 60, 61 и 62. Всичките са рестордиби. Да, за против въздържали се, приема се. 6103, 610001 и 98 се гласуват на блок. За против въздържали се, приемат се. Сега амблок 60, 77, 78, 79 и 97. За, против, въздържали се, приемат се. А сега Adesso abbiamo un eh, emendamento orale che... Да, устно изменение, свързан с план за създаване на агенции. Както знаете, комисията предвижда програма за намаляване на личния състав на агенциите. От друга страна, агенциите са натоварени с все повече работа и все повече отговорности с, с цел прилагане законодателството на Европейският съюз. Също така агенциите работи много с външни единици и външни институции и получава приходи отвън. Така че това изменение се отнася за органиграмата на различните агенции. Има ли някакво възражение за внасане на устното изменение? След като няма, ще гласуваме амблок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 в ИКАО. Имате думата. Um, uh, Благодаря, господин председател, за поканата да говоря днес пред вас. Благодаря и на уважаемите депутати, че са готови да ме изслушат и да направим обмяна на мнения. Темата е изключително важна според мен, защото в края на краищата сроковете вече чукат на вратата ни и нямаме право да не се справим. Комисията е напълно е, решена да постигне максимален е, резултат, особено от гледна точка на опазване на околната среда. Две са опорните точки, споразуменията в Париж и решението на ИКАО преди три години – където се е, реши да се разработи един глобален механизъм, базиран на пазара, за да се постигне целите за економически растеж без въглерод, е, така че да не се изкривява конкуренцията, да има достатъчно реалистичност в този модел и той да може да бъде прилаган. Трябва да се отчитат и отделните обстоятелства, да се разпишат отговорностите и да се спазват е, постигнатите преговорни договорености. Всичко това, както може да си представите, съвсем не е лесно. Някои страни нямат толкова голямо желание да постигат толкова амбициозни резултати, колкото Европейския съюз. И е, също никак не е лесно да се отчете различното ниво на развитие. Ако се постигне подобно споразумение, това ще бъде първото споразумение за економически сектор за глобален механизъм. Това определено е възможност, която не бива да бъде пропускана. Освен това, трябва да подчертая, че е, събрание, за събранието на ИКАО ще обсъжда ред теми, не само механизма базиран на пазарите, а и нови стандарти за въздухоплавателните средства. До 500 милиона тона могат да бъдат економиите от CO2 от новите самолети. След като се приемат тези критерии, те могат да бъдат в течение на времето и е, направени още по-строги, е, включително и след това за емисии на азот. Ние разработваме една кошница от е, мерки, за да се стигне тази цел от подобряване на, на намаляване на емисиите и постигането на тази цел от 2%. С също е, целта е да се разработват и устойчиви горива, е, освен е, механизма базиран на пазара. Тоест това механизмът не е една мярка изолирана, по-скоро част от един цял комплекс. Преговорите по тази причина са много сложно. Европейския съюз не може да решава сам тези неща. Ние трябва да работим в тясно сътрудничество с партньорите си с а, съвета на ИКАО и с много страни от а, месеци разговаряме вече, да не кажа от години. Комисията приветства също така и участието на членове на вашата комисия в срещата на високо ниво ми през май. И сте добре дошли отново и на заседанието на ИКАО. Е, много е полза, голяма е ползата от това депутати да присъстват там и да видят как се развиват преговорите. Ние сме в отлични е, взаимодействия с е, делегацията, там където ще се провеждат преговорите. Миналата седмица имаше неофициална среща в Монреал на приятелите на председателството и също в ИКАО се разгледа темата миналия петък. Ще има срещи за координиране на експерти в Братислава. Ще се случи една такава. Също на Световната авиационна конференция е, ще има среща. Аз е, това е една по-широко сдружение на 44 европейски страни. Аз ще присъствам там, за да можем отново да застанем за едни общи цели. Корапер също се среща следващата седмица. Ще продължават и двустранните контакти между страните членки. Заседанието на ИКАО започва на 27 септември, т.е. след по-малко от месец. По чисто техническите аспекти а, са свързани с графика и обсега на разпоредбата и нещата далеч не са фиксирани в това отношение – асамблеята се провежда в рамките на две седмици. 2019 ще започне работата за изискванията за горивата. Включването в програмата ще стане задължително от между 25-27 също се обсъжда как ще се продължава с механизма. Всичко това е включено в кошницата с мерки. Това е което се предвижда в момента, но както казах, нещата са в ход на решаване. Проекто решението в този му вид ще бъде разглеждано от страните членки още преди 27, когато започне заседанието. Винаги в подобни преговори има една първоначална фаза с по-малко участници, където е изключително важно да постигнем съгласие по отделните моменти. Също така, изключването на най-малките е, страни, е, островните страни и така нататък се продължава да се предвижда, но, но подобни е, о, субекти, които имат изключение, винаги са свободни да се включат в схемата, ако желаят. Въпросът е тя да покрива максимален брой, особено от големите въздухоплавателни компании. Това е, е ключовата цел – и тя все още не е постижима. Затова в Братислава днес и утре с, ще се състои среща и в събота на Европейската асоциация на въздухоплавателите, за да могат 44 страни от членове на тази Европейска конфедерация да се включат към тази програма и да се свържем и с Штатите, Канада, Мексико, Индонезия, които също са дали своя ангажимент да се присъединят. Та работихме много в последните месеци да направим коалиция от страни, които искат да постигнем амбициозни резултати и да осигурим възможно най-голямо участие във всички случаи е необходимо и Европейския съюз да бъде много целенасочен в усилията си и страните членки също така. Не, не са достатъчни целите, които са прияти за авиацията до 2020, да се постигнат целите за борба с климатични промени, но те са една добра първа степ, стъпка. Тук трябва вече да се е, обърне внимание и на развиващите се страни, чието сектор на въздухоплаването се развива много бързо of ambition in the medium term. The EU has always maintained Европейския съюз винаги е твърдял, че е изключително важно механизма да се прилага повсеместно и регулярно, за да се постигне и намаление на емисиите в рамките на е, жизнения цикъл на всеки въздухоплавателен апарат. След като се разработи този механи... глобален механизъм, ще е необходимо още повече работа за прилагането му. Затова проекто решението за механизма трябва да съдържа и пътна карта за това какво остава да се направи на време, за да може този механизъм да започне от, е, да се прилага от 2021 ние сме много решени това да се случи. Първата фаза е до 2026, за да могат да се изгладят всички проблеми с регистрирането, с процедурите за мониторинг и верификация. Първата фаза на а, системата за търговия с емисии също си имаше своя пилотен момент, проект, като ние трябва да търсим също и диференциация на отговорностите по силата на този глобален а, механизъм. Надяваме се, че той ще покрие все повече страни и ни се иска максимален брой да се включат още от самото начало. Защото ефекта на този механизъм зависи именно и от това. Те да го прилагат от самото начало. Е, споразумяхме се да дадем шанс на ИКАО да постигне достатъчно значими резултати и надяваме се, че ще постигнем възможно най-доброто. Също мога да кажа, че господин комисаря и аз ще бъдем подкрепени от един много силен екип, включително и от Агенцията за авиационна безопасност. Комисията приветства подкрепата на Европейския парламент и на Комисията по околна среда и транспорт за постигане на целите. Надяваме се, че ще има участие от ваша страна. Добре дошли сте, ще ви присъединим и ще дадем е, възможност да се вземат предвид вашия, вашия принос. Добре дошли сте също така да се обърнете към мен с въпроси сега. Our... Благодаря. Сега можем да започнем вече с е, нашите колеги депутати. Заповядайте. Това е госпожа Гърлин. Благодаря на представителя на комисията за грижите, които положиха при нас по време на визитата през май. Не, малко трудно ни беше, когато започнахме с е, подобни визити и направихме една такава през феврари, не беше лесно, но беше много полезно. Влязохме също в много двустранни контакти с членове на ИКАО и на срещата през май вече сътрудничеството бе значително подобрено. И ние така се усещахме, че сме част от този интегриран европейски подход. Не бива да забравяме, че е, в края на краищата ние като парламент не сме участници в преговорите като преговарящи, а като е, въздействащи, упражняващи е, влияние. Едно от основните ни впечатления е за това какъв е баланса между прозрачност и секретност – във всички случаи с Европейската комисия и с страните членки можем да разговаряме напълно открито, но в двустранните ни преговори с представители на ИКАО те се пазят малко повече, но все пак успяваме да получим информация. В край на кращата става дума за мисия на дипломация, не само а, на политически е, визии. Е, ние много често имаме много твърди позиции, но нямаме възможност да ги изразим. По отношение на поверителността или секретността, вероятно добър начин да опишем как ние виждаме този глобален механизъм и как и Као го вижда, е да се е, погледнат проблемите от е, споразумението от Париж. Въздухоплаването, според нас, получи практически необяснимо изключение дългосрочно от е, това да има отговорност да направи ангажираност към е, борбата с климатичните промени. А и КАО смятат, че просто са ги потупали по гърба в знак на похвала, че се справят добре. Така че този момент трябва да се е, изчисти. Много е важно е, депутатите да разбират това. И отново проблема с е, сигур... секретността. За нас това е проблем, защото знаем, че е има среща на председателите преди няколко седмици дни, но до момента Абсолютно нищо не се говори за резултатите от тази е, среща. На ИКАО няма никакво изявление, все едно такава среща не е имало. Та, въпросът ми към господин Холовей е, може ли да не дадете някаква информация за това е, какво се е случило на тази среща? Аз е, се срещнах с много представители на пресата, които намекват, че може би е имало споразумение или по-скоро дискусия, която върви в посока на консенсус в ИКАО. Та, става дума за това дали ще е доброволен механизма или ще е за, задължаващ, ако можете да ни разясните това. После, не беше казано. Казахте, че основен проблем за нас на срещата ще бъде въпроса всички големи страни да се включат в механизма от самото начало. Парламентът е съгласен с това, но за нас има и други основни проблеми, а именно, че трябва да има много солиден процес на проверка, свързани с други проблеми за така, приемливостта и е, авторитета на цялата схема. Та, може ли малко да разясните също така и позицията на щатите? Защото те определено имат отношение и към европейската схема за търговия за емисии тези, този глобален механизъм се казва, че ще изключи други е, регионални схеми. А, обаче ясно ли е страните, други страни съгласни ли са с това? Господин Гербранди. Благодаря. Благодаря, господин Холуай, за уводните ви думи. Съгласен съм с всичко, което каза Джуди Гърлин току-що. това не винаги е така. Тоест, това доказва колко единни сме тук в парламента по настоящата тема. Няколко въпроса имам за комисията и няколко мои коментара и наблюдения на базата на това какво се случва напоследък и на визитата от преди няколко месеца. Първо, ИКАО пое ангажимент да а, осъществи от 2020 растеж без увеличаване на въглеродните емисии. Но, ако разгледаме сега документите, този растеж далеч няма да е спрямо въглеродните емисии. Чак от 27 става задължително страните да се присъединят, а също така се поставя и въпроса, кои страни ще получат изключение от това задължение. От май разбрах, че на базата на дефинициите, които договорихме, дори страни като Белгия и Италия няма да бъдат задължени да се присъединят. Аз лично не се притеснявам а, за страните от Европейския съюз. Те ще се присъединят групово. Но какво говори това за общия подход? За дефиницията за страни, които не са задължени да се присъединят. А срока 27, това е 7 години след 2020, след като ИКАО се задължи е, от правната година да е 2020, 7 години по-късно. Второ, това, което най-ме обезпокои в Монреал, е, ИАТА, Международната организация за въздухоплаване, излезе с собствени пресмятания по най-твърдото е, предложение и говореха, че има много малки разходи за въздухоплаването. Но ако разходите ще са много малки, и то на базата на изчисления на тия, които ще плащат за тях, защо тогава политиците вдигат толкова много шум? излиза, че нещата са много по-скоро политически отсветени, отколкото свързани с разходите. И все още така резонират аплодисментите от Париж, обаче въпросът е как ще постигнем всичко това, което решихме да постигнем в Париж. Цифрите и всичко, което се случва след преговорите, показват, че нищо всъщност не постигаме. И конкретният ми въпрос е колко от увеличението на емисиите след 2020 ще бъде покрито от предложението. казват, че е, предложението покрива само 50% от, от економическия растеж. Как така ще се говори тогава за е, нулев растеж на въглеродни емисии, ако покривате само 50% от економическия растеж. После, е, какво, какво може да компенсира тези емисии? Този въпрос не се дискутира и КАО е доста затворен по, тази, по този въпрос, но в край на те също трябва да работят по въпроса за компенсациите. Не знам някакви предложения да има по този въпрос. Те трябва да решат в края на кращата има ли някакви варианти. И накрая, каква е възможността да се продължат е, съществуващи регионални програми и механизми? Защото в края на кращата всичко се свежда до там. Ние искаме свободна договореност, но ще се откажем от системата си за търговия на емисии за международни полети, когато сме убедени, че международният механизъм е достатъчно работещ, така че не може, е, не може тук така да се изключва една схема за е, глобалната. Господин Лиз. Благодаря ви, господин председател. Нуждаем се от международно решение на проблемите а, с климата. Ето защо бих искал да благодаря на държавите членки и на всички колеги от Европейския парламент, които присъстваха на срещата в Монреал. Смятам, че това беше добър знак, тъй като самата индустрия представи амбициозен план в това отношение. Въздухоплавателният сектор предложи да намали с 50% емисиите си до 2050 година. В Европейския съюз вече сме приели съответните разпоредби, които се отнасят за вътрешните полети. Необходимо е обаче да променим сега действащото законодателство. след промяната законодателството ще трябва да се прилага изцяло. А законодателството ще започне да се прилага в случай, че не стигна до международно решение в ИКАО. Внимателно изслушах колежката Гърлинг преди малко. Бих искал да ви кажа, че тук не се говори за намаление. Там, където ИКАО говори за ниско въглероден растеж, всъщност това не е реалистично. Въпросът за компенсациите все още не е уреден. В момента има предложение за премахване на компенсациите. Стоманодобивната промишленост не може сама да урежда изплащането на компенсации. Можем ли обаче да дадем тази възможност на въздухоплавателния сектор? Представителите на Германия по време на едно от предишните ни заседания изразиха личната си позиция, а не позицията на Германия. Добре е, че представителят на Европейската комисия говори преди малко за пилотна фаза. Трябва да бъдем амбициозни. Според мен, е необходимо да се остави по-голяма свобода на отрасъла. Това, което се обсъжда в момента в ИКАО, не е достатъчно амбициозно. Както каза представителя на Германия, който е инженер, важно е да се възприеме понятието пилотна фаза. В случая с проблемите с климата обаче ние вече преминахме от фазата на дискусия към фазата на предприемане на мерки. Всеки един, който работи в въздухоплавателния сектор, би трябвало да предприеме мерки. Необходимо е да се вземат мерки, защото в противен случай самолетът ни ще се разбие. Нека да не предприемаме отделни мерки тук и там. Нека да действаме единно. Ето защо. Смятам, че обезпокоително това, което бе казано за пилотната фаза. Още през 2005 година в Европейския съюз започнахме да говорим за този проблем. А нашата промишленост все още не е предприела никакви стъпки. Не може обаче да сравняваме днешното положение с това от преди 10 години. Европейския съюз отхвърля международно споразумение и се надява, че през следващата седмица ще постигне по-добро такова. По-добре е да има някакво споразумение, макар и лошо. Това е много по-добре, отколкото да нямаме никакво такова. разполагаме с законодателство и аз не мога да си представя как нашият парламент ще приеме да сложи край на схемата за търговия с емисии. Докладът ни трябва да бъде много по-амбициозен. Бихме искали да помогнем на стоманодобивната промишленост в рамките на тази схема. Това е логично. Не искаме тя да се преустановява, но е необходимо да помислим за това, което бихме могли да запазим от схемата по време на преходния период. Да помислим какво бихме могли да предприемем до 2027 година. Ако комисията и преговарящите в Монреал държави членки стигнат до споразумение, то тогава бихме били изправени пред проблем, ако това споразумение не бъде ратифицирано в Европа. Европейската комисия ще трябва да защити законодателството си. Та въпросът, който искам да задам е дали Европейската комисия действително осъзнава в какво положение се намираме. Ще ни докладвате ли е, за това, което ще се случи в следващата седмица? Благодаря. Сега господин Ейкаут. Благодаря ви. Благодаря на това, че колегите успяха да останат любезни. Аз обаче няма да бъда такъв, защото е шокиращо това, което чухме. Това, което казва комисията е, е, все едно излиза от устата на говорителя на ИКАО. Пък аз си мислих, че тук сме поканили Европейската комисия. След това чувам имало набор от инструменти, които дрън-дрън. Това чуваме всеки път, когато отидем в Монреал. Това са инструменти, които няма да бъдат готови в скоро време. Хубаво е да си говорим за тях но това няма да стане в близко бъдеще. Говорим за стандартите за въглеродния диоксид, но това ще въжи за след 2017 година нататък. Airbus и Боинг вече могат да отговарят на условията за ефективност. Вие очаквате, че ще има напредък между време, но всички се надяваме, че ще има такъв напредък, но е, за каква политика в областта на климата говорим. Те е имало набор от инструменти, ама той ви набор от инструменти не е пълен с нищо съществено. Ето защо смятаме, че мерките, които ние предприемаме, винаги са били важни. Доколкото си спомням, в Европа винаги сме казвали, че това трябва да се случи от 2021 година нататък. Точка. Сега комисията казва, ами имахме пилотна фаза за схемата за търговия с емисии, да, но за 10 години света се промени. Вече не говорим за пилотни фази. Вау! Ама вие наистина ли сте на това становище? Някой ви проми мозъка ли в Монреал? Какво се случи? Моля ви се, не говорете повече за това. Много добре знаем как работи схемата за търговия с а, емисии. Китай в момента а, прави пилотен проект за схемата, така че не ми говорете за някакъв пилотен проект за след 5 години. И накрая казвате вие, ще има постепенно въвеждане. Да, но това, което обсъждаме в момента е доброволна схема до 2027 година. След 2027 година нататък все още има възможност за изключение и ще трябва да дообсъдим тези критерии. Така че това постепенно въвеждане ще започне през 2027 година. Обсъждаме споразумение, което ще започне от 2027 година, след което ще има постепенно въвеждане, което което няма а, нищо общо от началната ни точка. Това е неприемливо. Къде е Европейската комисия, която защитава позицията ни? Като че ли Европейския съюз а, вече се е преклонил в а, пред Мореал и срещата, която ще се проведе през септември и октомври. Това е шокиращо. Отказахте се от всичко, за което се борихме. Ние желаем глобално споразумение, което да започва 2021, не е някаква доброволна схема, не е пилотни проекти. И да, може да има възможност за постепенно въвеждане за някои държави, но ние искаме да знаем какви ще са критериите. Това е дискусията, която трябва да се води. А това, което чувам сега, е, че Европейската комисия вече се отказала и че сега отиваме в Братислава или където и да е и ще се надяваме, че другите държави ще могат да бъдат убедени да са част от тази доброволна схема. Не това беше идеята. Не това беше началната ни точка. Така че много е любезно да кажете, еми не трябва да възпираме работата. Да, можех да ви кажа да, обаче сега на всичкото отгоре не се позволяват регионалните схеми. Извинявам се на Европейския съюз, извинявам се на Европейската комисия. Обаче трябва да бъдем малко по-твърди. Комуникетата от Монреал идват от Монреал. Аз обаче се надявам, че Европейската комисия си има собствени канали за комуникация, иначе мога да ви препоръчам да спрете да работите в Мореал или като отидете да се позабавлявате малко. Като политици понякога трябва да се приспособяваме към други видове дипломация. Знам го. Но със сигурност, че чуете гласа ми в Монреал. Може би няма да съм толкова остър тогава, защото Джули е, оказва добро влияние върху мен, но основната ми линия ще се остане непроменена, а тя е, че това е неприемливо. Благодаря, госпожа Пиерик. Благодаря ви, господин председател. Дискусията е изключително интересна. Трябва да призная, че аз е, също не останах безразлична от казаното от колегите от Нидерландия за въздухоплаването. Тук не говорим за емисиите, а за запазването на нашия въздухоплавателен сектор в Европа. За това става дума. В понеделник много говорихме тук за селското стопанство и аз посветих целия си ден на него, но да не забравяме, че този сектор също е важен за Европа, но той не е единствения. Много критики е, чухме преди малко, но трябва да призная, че остават няколко въпроса, които бих искала да задам. Говорим за вътрешните полети, не само за международните. Въздухоплавателният сектор включва големи авиокомпании, които обслужват и летища извън Европейския съюз, което означава, че тези авиокомпании трябва да закупят право е, за емисии. Смятам, че авиокомпаниите могат да загубят пазарни дялове, които ще отидат в ръцете на други авиокомпании тези линии ще бъдат обслужвани от Дубай, от Китай. Да, вярно е, че трябва да вземем предвид околната среда, но все пак нека да бъдем практични и да останем реалисти. Председателят, не виждам да има други въпроси от страна на членовете на парламента. В такъв случай ще върна думата на представителя на комисията, за да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на почитаемите депутати за направените коментари. Благодаря и за въпросите. Благодаря ви за това, че бяхте честни и прями. Това само ни дава сила при изграждането на нашите доводи. И така ще направим всичко възможно, за да постигнем най-добрия резултат знаем какво означава добър резултат. Както вече ви казах, график съвсем не е окончателен. Европейския съюз искаше механизма да започне да се прилага от 2021 година, но на преговорната маса не сме сами. Упражняваме натиск, за да може схемата да стане задължителна колкото се може по-бързо но да не забравяме, че говорим за преговори в международен контекст. Има и други партньори. Ако искаме международна схема, в нея ще, има, ще се включат Китай и други държави. И тяхното мнение също трябва да бъде чуто по време на преговорите. Мога само да ви уверя, че ще приемам най-добрия възможен резултат, включително и по отношение на регионалните схеми. Чух опасенията ви връзка с регионалните схеми и схемата за търговия с емисии. Много добре разбираме безпокойствата ви и ви уверявам, че те са в центъра на нашата позиция, която изразяваме по време на преговорите. Бих искал да ви напомня също така, че ролята на Европейския съюз е на наблюдател – Държавите членки са активни членове. Ние обсъждаме въпросите с тях, но към момент, и към момента те остават обединени. Правим всичко възможно, за да гарантираме е, успеха на европейската позиция и за да може да останем достатъчно амбициозни. Питате какви са процентите. Към този момент тъкат преговори, така че всичко зависи от това, кои държави ще се включат. Не искам да спекулирам с цифри. Бихме искали да имаме възможно най-голямо покритие по отношение на околната среда. Имаше въпроси за САЩ и дали САЩ настояват на изключителния характер. През последния месец доста комуникирахме с САЩ и изяснихме позициите си. В името на доброто разбирателство между нас, предполагаме, че САЩ ще продължат да се държат по същия начин, което означава, че текста в резолюцията в момента ще бъде приемлив за да може да продължим по вътрешната ни схема. Имаше няколко въпроса и за кредитите. Осъзнаваме това, което имате предвид. Споразумението от Париж предвижда тези кредити. Въпросът е дали те могат да бъдат валидирани. Несъмнено, пореждането на този въпрос е част от нашата позиция. Относно допустимостта, трябва да се доизясни този момент. Това ще се случи след срещата. Това исках да кажа и по-рано, когато казах, че работата продължава. След като приключи срещата. Разбира се, за нас едно е ясно. Искаме да се валидират кредитите. И това ще бъде позицията, която ще защитаваме и след срещата. Относно строгия преглед. Да, това е нашето тълкуване на проекто резолюцията и затова казвам, че работата продължава. Имаме такъв солиден преглед, който до голяма степен отговаря на това, което желаем, но конкретните подробности относно мониторинга и така нататък са част от работата, която ще бъде извършена след като приключи срещата. Така че работата продължава в това отношение. регионалните схеми, качеството на активите. Да, да, да, на това отговорих за пилотната фаза. Пилотната фаза е термин, който е свързан с доброволно включване. Може би не сме избрали най-подходящата дума, признавам, но за нас това, което към момента е важно, е да има максимален брой държави, които да се включат. Без значение как се нарича тази схема. Както вече казах, позицията на Европейския съюз е, че искаме задължителна схема от 2021 година на там и правим всичко възможно, за да постигнем тази цел. Но, както вече казах, има и други държави, с които трябва да преговаряме. Не сме там сами. По никакъв начин не сме променили нито нивото си на амбициозност, а нито целта. Просто виждаме кой е най-вероятният резултат от преговорите. Преговорите продължават, работата продължават. Не може да а, се опитваме да правим прогнози за резултата. Искам и се да ви кажа къде се намираме днес, а, как вървят преговорите, а, какво се обсъжда в момента, е, какво ще гледаме на срещата, която ще се проведе след по-малко от месец. Сътрудничеството с партньорите е от съществено значение. Схема, в която има възможност за доброволно включване – е схема, която търси максимално покритие. Схема, която се стреми да привлече всички а, големи авиационни нации. Искаме максимален брой държави да се включат. И работим в това отношение. на въпроса за изкривяването на конкуренцията. Към момента не смятаме, че може да има такова. Разбира се, обаче ще следим отблизо нещата. Заедно с партньорите ще уведомим и държавите членки. и Ще видим дали има някакви допълнителни доводи или проблеми в това отношение, но към момента не смятаме, че ще има изкривяване на конкуренцията. Както вече казах, ако искаме да привлечем всички авиационни а, държави, да ги накараме да се включат още от самото начало на действие на схемата, то тогава трябва да привлечем всички ключови средища. Още от момента, в който започне да се прилага схемата. Мисля, че отговорих на различните въпроси и коментари. Питах се да ви дам отговор на зададените въпроси. А, имаше и въпрос във връзка с очаквания резултат от срещата на ИКАО. Очакваме тази информация да се появи скоро на сайта на ИКАО. Може би днес, Срещата се проведе в петък все пак. Очаквахме по-бързо да получим информация, но доколкото разбираме, тя ще бъде публикувана тази седмица. Там ще се съдържа цялата информация. Надявам се, че ИКАО ще публикува информацията в следващите 24 часа. Очакваме да видим какъв ще бъде окончателният текст след проведеното заседание на съвета на ИКАО. Разбирам вашата позиция, разбирам вашето желание да бъдем амбициозни, уверявам ви, че ще направим всичко възможно, за да бъдем такива. Споменах, че преговорите са сложни, водят се на международно равнище, на масата има много партньори и всички се стремим към някакъв смислен резултат. Нов провал а, не е приемлива възможност. Желаем да има световна схема в областта на околната среда, която да се прилага. Затова се опитваме да бъдем колкото се може по-амбициозни. и ще работим с тази цел в главите си. Благодаря ви. Благодаря за отговорите. А, преминаваме към следващата точка от днев от а, е, нашия дневен ред. Става дума за една амбициозна стратегия за Европа. Становище на господин Сани. Водеща комисията е Комисията по транспорта. Давам думата на докладчика. Uh, thank you very much. Благодаря. Скъпи колеги, както вероятно знаете, проектостановищата са ограничени от към обема, така че аз се опитах да се спра на най-основните ключови проблеми на въздухоплаването от гледна точка на околната среда. Първо, извънредно висок като равнище на емисии от въздухоплаването и създаването на глобална мярка, основана на пазара. Този, това становище е всъщност една отпорна точка за по-нататъчна работа. Вашите изменения и коментари ще допълнат това становище. Аз ще се погрижа да а, направя всичко възможно, да взема предвид всичките изменения. А, Стратегията за въздухоплаване е нещо много от голямо значение. Но, за съжаление, в Парижкото споразумение не се споменава международното въздухоплаването. Същевременно сме си поставили цели, които трябва да постигнем. Емисиите вероятно от въздухоплаването ще бъдат 7 пъти по-високи през 2050 година в сравнение от 1990. Затова устойчивото развитие на отрасъла е от огромно значение с оглед проблемите, свързани с околната среда, имам предвид намаляването на озона в стратосферата, замърсяването на въздуха, шума. Сега ще работиме по основните проблеми, но трябва да отправиме и основни и важни послания към комисията, Комисията по транспорта, към обществеността, към производителите на самолети и към всички други заинтересовани страни. Бих искал да израза загрижеността си за това, че Комисията по селско стопанство не може да представи становище по силата на процедурите, но би било важно да имаме и мнението на тази комисия. Така че приканвам колегите, които са свързани с комисията, да го направят. Без научни изследвания и развойна дейност няма да имаме е, устойчиво развитие на отрасъла. Господин председател, също така не трябва да забравяме и проблемите свързани с е, закрила на потребителите е, за подобряване на логистиката, капацитета, на съоръженията, летищата и всичко, което е свързано с създаване на работните места, енергийната ефективност и така нататък. Ще спра до тук, очаквам вашите коментари, изменения и бих искал да чуя също и мнението на докладчиците в Сянка. Благодаря. Госпожа Гардини от името на господин Патричели. Благодаря, господин председател. колегата Патричело ми се извинява за отсъствието си и би искал обаче да изрази своето становище по доклада, който е важен за всички нас, скъпи колеги. Въздухоплаването е е много важен отрасъл за развитието на европейската економика въздухоплаване, във въздухоплаването работят над 2 милиона европейци и европейската тежест на този отрасъл е от порядъка на 120 милиарда евро. През последните години сме, сме свидетели на развитие на много по-голямо търсене, което доведе до разширяване и разгръщане на този е, сектор в Европа през 2025 година ще ще сме свидетели на увеличение с 54% на полетите спрямо 2012 година. Затова е необходимо да имаме една стройна стратегия, която да спомага от една страна растежа, да се динамизира отрасъла, който да бъде конкурентоспособен в света, който да отговаря на визиите на Европа, като който ще бъде е, ще, ще спомага на европейските граждани да имат достъп до целия свят на достъпни цени. Така че Приветствам предложението на колегата Сани и съм убеден, че благодарение на дебата и нашите допълнения ще постигнем с консенсус който ще отразява амбициите на Европейският парламент и който ще бъде прията и от Комисията по транспорта с а, готовност и одобрен. Господин Дорбан, благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Европейското въздухоплаване е изправено пред предизвикателства. Емисии на се отве, право, правата на гражданите, защита на потребителите, таксите на летищата, обновяването на летището, киберсигурността и други проблеми. За това е необходимо да създадем една холистична стратегия. Е, становището има екологична насоченост. Докладчикът е, споменава, че въздухоплаването не е вписано в Парижкото споразумение. Така е. За това смят... аз лично смятам, че всички видове транспорти трябва да бъдат включени в различните стратегии. Все още самолетните билети са много ефтини, но това не означава, че въздухоплаването не трябва да направи това, което е необходимо. Ще бъда много кратък след изказването си на, преди, по предишната подтема. Вие вие просто ви сте посочили най-основните, ключовите проблеми, така че в нашите изменения ние просто ще налееме допълнително съдържани. А, мисля, че също така е до, добре да се спомене а, програмата Открито небе. И също така вие казвате, че че ще, ще продължиме прилагането на СТЕ в отсъствие на глобална мярка. Това е свързано с предишната ни дискусия. Тук не става дума само да се създаде глобална мярка. Тази мярка трябва да бъде ефективна. Тоест, ние ще продължим да, при, да прилагаме нашата схема в отсъствие на ефективна глобална мерка. Това ще бъде духа на измененията, които ще направим. Благодаря, господин Бахафронте. No. Не искате да вземете думата, госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Документа на Европейската комисия е солидна основа за борба а, с емисиите в отрасъла на въздухоплаване. Същевременно обаче не трябва да забравяме, че нашата, нашето въздухоплаване трябва да бъде конкурентоспособно. Става дума за милиони работни места. Така че този отрасъл трябва да бъде подпомогнат, за да може да се развие ефективно и да наблягаме точно на тази а, на начина по който можем да подпомогнем прилагането на програмата Европейско открито небе и а, програмата Цезар, защото с а, намаляване на закъсненията, намаляване на а, количеството използвано гориво ще подпомогнем европейското въздухоплаване още веднъж подчертавам ролята на програмата Цезар. Също така бих искала да наблегна на научната и развойна дейност в областта на въздухоплаването, защото намал... намаляването на, на емисиите зависи от усъвършенстване на самолетните двигатели. Благодаря. Благодаря. А сега може би комисията. Госпожа Фоми. Ренграция, президенте. Ehm, Благодаря. Господин председател, Европейската комисия отбелязва с, с задоволство, че Европейска че вашата комисия реагира положително на стратегията, представена от Европейската комисия. Радваме се, че е, членовете на вашата комисия е, също така обръщат необходимото внимание на последиците за е, на тази стратегия за въздухоплавателният отрасъл, индустрия и економическото развитие на Европа. Очакваме а, окончателното становище след а, а, вашите допълнения и тези, които измененията, които ще бъдат внесени от Комисията по транспорта. Благодаря. И в заключение, може би докладчикът. Благодаря. Виждам, че няма наистина спорни въпроси. Мисля, че ние всички сме заинтересовани от постигане на успех в тази област е, и и докладчиците в сянка, така че очаквам вашите комен... коментари и изменения, за да постигнем наистина едно добро становище. Благодаря от името на всички. Крайния срок за изменения ще бъде 6 септември 12 часа ще гласуваме през октомври. На 10 ноември становището ще бъде прието и гласувано от Транспортната комисия през декември ще влезе в пленарна зала. Сега минаваме към следващата точка. Решение на съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Парижкото споразумение, прието по рамковата конвенция на ОНЕ. Това ще е общо разискване заедно с следващата точка. Става дума за конференцията COP22, която ще се проведе, в Маракеш. Първо давам думата на докладчика по точка 8. И с това съм аз и продължавам на италиански. L'accordo di Parigi costituisce Напомняме ви, че това споразумение е историческо важно е, за борбата с климатичните промени. Освен това, то е много амбициозно, балансирано същевременно. Европейският съюз трябва да играе ключова роля и игра ключова роля в това споразумение. И ако мога да обобщя, клаузите на това дългосрочно споразумение за борба с климатичните промени и съответно целта от 2 градуса предвиждат и един много динамичен е, механизъм, с който да се изпълняват различните аспекти на споразумението и по отношение на емисиите на световно ниво, и по отношение на ангажираността в широк мащаб на страните участнички. Това е един много нов момент в световното споразумение. Така че споразумението покрива всички по-големи е, производители на емисии. И оттам проистича и огромното му значение. То е подписано и от страните членки, и от Европейския съюз като цяло. През април 2016 бе ратифицирано на официална церемония. 55 страни по споразумението всъщност подписалите споразумението представляват 55% от всички емисии и е изключително важно подписалите го да ратифицират съответните инструменти. 26 от страните членки са го направили. Унгария, Франция и Австрия са приключили напълно с този процес. А останалите страни членки трябва да го приключат, за да може Европейския съюз като цяло да се води, да подаде съответните ратификационни договори. Става дума за много, много високо ниво на ангажименти. Камерун, Северна Корея, Перу – които отговар... Е, всъщност произвеждат само 1% от е, емисиите, вече са ратифицирали това споразумение. Затова е и изключително важно Европейския съюз да даде пример, да бъде водещ в тази борба с климатичните промени. Добре е съвета да подтикне страните членки, които не са приключили, да свършат с процеса на ратификация, за да можем ние да депонираме съответните документи. Това е от изключителна важност, защото така ще покажем решимост и на национално ниво, и на европейско ниво. От октомври 2014 е, е започнал процеса, за това е много важно да го приключим Споразумението е включено в рамките на рамковата конвенция на ООН за борба с климатичните промени. За Европейския съюз това следва да е приоритет от най-високо значение и за това отново настоявам съветът да действа пределно бързо, за да, да очертаем ясно позицията на Европейския съюз по един толкова важен въпрос. Отново. Del 2016. E adesso facciamo la discussione. До края на 2016 е добре да приключи процеса на ратификация с съответ... депониране на съответните инструменти. Сега искам да дам думата на колегите. които са, са автори на а, текста. Жил Перньо. Нека да ви припомня, да, преди 9 Девет месеца след е, КОП-21 в Париж е крайно време Европейския съюз и страните членки да започнат от е, вместо думи да преминат към действие. Аз съм докладчик по нашата резолюция за КОП-21 и установявам, че това забавяне на процеса на ратифициране на национално ниво е изключително обезпокоително доколко, до толкова, доколкото страните членки на Европейския съюз разполагат с законо, действащо законодателство и поеха съответни ангажименти. Става дума особено за тези страни, които до този момент не ни предоставят график за това кога ще приключат с прекалено замърсяващите с парникови газове производства поне 55 страни трябва да ратифицират споразумението, които са производителки на над 55% емисиите, което далеч не се случва за момента. Тези 26 страни, които вече са ратифицирали, е, е, всъщност са производители на по-малко от 2% от парниковите газове. Тоест, изключително спешно е, за да можем преди КОП-21 в Маракеш, т.е. преди 7 ноември, в края на краищата да може всички, които поеха ангажиментите си от Париж, да ги спазят. Китай, Штатите, Индия и Русия са, и Европейския съюз са петте най-големи производители на емисии такъв смисъл аз ще продам едно изменение към резолюцията в е, смисъл, че Европейския съюз като единица трябва да ратифицира това споразумение, не отделните страни членки. Аз разговарях с президентката на КОП-21 и тя каза, че не е необходимо да се изчаква решението за ратифициране на страните членки. Европейския съюз може да го ратифицира като юридическо лице. И ние трябва да продължим да бъдем двигателя. Ние като европейски институции трябва да дадем пример. Ето с тази резолюция смятам, че тя ще бъде гласувана сега в, на първото пленарно заседание в Страсбург през октомври, да направиме така, от първата стъпка и да създадем един текст, на който Европейския съюз може да се облегне и да търси максимално бързо вземане на решение заедно с комисията, за да можем да положиме подписа си под ратификационния документ. Аз се обърнах към председателя на парламента Мартин Шуц да се възползва от пленарното заседание да покани госпожа Роял, президента на КОП-21, за да направи тя изявление по тази тема. Също искам да коментирам и втората резолюция, господин председател. Става дума за резолюцията за КОП-22. Там има някои изменения, които преподписахме заедно с колегата Йолайнен. Той в момента не може да присъства. И много държим тези ключови въпроси да бъдат засегнати в резолюцията. Първо, създаването на иновативно финансиране за борба с климатичните промени, примерно данъка върху финансовите транзакции, също фиксирането на цените за квотите за въглерод, възстановяване на усилията за кръговата економика и за възобновяема енергия. Това са предизвикателства, които си стоят пред европейското общество, което трябва да се ориентира към ниско производство на въглерод. После да се намали максимално използването на твърди горива и също да се идентифицира усилието за намаляване на емисиите от секторите на земеделието и транспорта с целите, които са определени за 2022-2023. Също да се обърнем и е, да финансираме с 100 милиарда развиващите се страни на година, за да могат те да работят за създаване на производствени можности за възобновяема енергия, особено в Африка, където потенциалът за възобновяема енергия е огромен и за момента не е използван. И също така не трябва да забравяме и въздействието на тези процеси върху миграцията, защото съществува и понятието климатични мигранти. Така че КОП-22 в Маракеш ще разглежда всички тези теми и това са приоритети и за ча... немалка част от тях трябва да направим така, че европейското законодателство да може да ги покрива и то в максимално кратък срок. Общо взето в течение на годината 2016-17. Благодаря. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа в подкрепа на думите на Джовани Лавия за Париж. Приветствам решението, взето от политическите групи, да даде възможност е, председателя на комисията да изготви доклада, защото така най-бързо ще се е, ускори процеса на, за ратификация. За резолюцията за Маракеш аз отговарям за нея от НП. В идеалния случай тя трябва да има много голям консенсус не само сред представителите на различните политически партии в, комит... в парламента, но и на различните парламентарни комисии. Предложенията на ИТРЕС бихме могли всички да застанем за тях и така много по-лесно ще съберем голямо мнозинство в пленарна зала. Париж в Париж направихме една огромна крачка напред. Е, шедьовър на дипломацията. Френското председателство свърши отлична работа, но не трябва да забравяме и факта, че всичко свършено в Париж е, не е достатъчно да се постигне тази цел от неповишаване на температурата с повече от 2 градуса. Така че ние трябва да си зададем въпроса какво ще ни доведе до постигане на тази цел. Когато а, говориме за неповишаване от 1 градус и половина, това е много добре, но за да се постигне дори целта неповишаване от 2 градуса, са необходими много големи и повсеместни мерки – всички трябва да действаме заедно и това не означава само Европейския съюз. Естествено, Европейския съюз трябва да върши и повече, отколкото е свършил до тук, но политически няма да има никаква въздействие, ако ние действаме сами. Затова нека да видим какво ще се случи с изборите в Штатите. Доналд Трамп не е готов да стигне много далече. Клин, Хилари Клин, Клинтън може би да. Трябва да видим и в Китай какво се случи. Случва да подкрепим международния процес. И формулирането на още по-амбициозна цел няма да е, получи подкрепата на НП, защото то не отговаря и на международните тежнения. Много е важно също така да предотвратим изнасяме на производствата извън Европейския съюз. За това трябва да се работи в сътрудничество на международно ниво. А що се отнася до така наречените климатични бежанци, в текста има много добър компромис, компромисна формулировка. Ние сме използвали този термин и миналата година, и преди това. Extrem schwierig ist und dass man die Konsequenzen nicht ausreichend. Би било много добре те да имат а, някакъв правен статут. Не смятам обаче, че сега е времето да се прави това, нито можем да предгодим какви ще са последиците. Затова нека да приемем текста такъв какъвто е или да подкрепим а, изменението на Джули Гърлин 171. Не мисля обаче, че предложението за отделен правен статут на климатичните бежанци ще получи подкрепата в, на парламента в пленарна зала. Не е перфектна формулировката на резолюцията, но нямаме никак време. В идеалния случай щеше да е добре да имаме малко повече време да обсъдим компромисните предложения. Срокът е много кратък обаче. Е, мисля, че е днес вечерта. Затова предлагам малко да го отложим. Току-що сме се прибрали от е, вакансия и някои от нас са изненадани от този срок. Затова умолявам секретарята и председателя на комисията –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 НП, разбира се, е за това да не се изнася производство извън Европейския съюз, но искаме да има и достатъчно амбициозна политика по отношение на климата. В Комисията по индустрия Иво Белед води становището. И там искаме да се положат повече усилия да комисията да излезе в директивата за енергийна ефективност с 40% предложения. За сега в съвета се съгласяват на 27% енергийна ефективност. И тези цифри са проблем дори и за НП. Не всички подкрепят целта 40%. Аз подавам изменение 122, което може да се окаже е, подходящ текст за консенсус, е, за да ни обедини и нас, е, и другите институции да приемат една цифра, която е по-голяма от 27%. Огледайте изменения 122 и помислете, като се увеличи изискванията за енергийна ефективност, могат да се получат и по-сериозни резултати в борбата с климатичните промени без да се е, стига до голямо изнасяне на производства от Европейския съюз. Санирането на сгради, например, е много добра новина за заетостта. Затова мисля, че бихме могли да постигнем нещо. 27% е твърде малко, за мнозина 40% е твърде много, включително и за а, представители на НП, така че ние говорим за 30% с оглед после да се върви в посока 40%. Надявам се, колегите ще ме подкрепят. Председателят. Благодаря, госпожа Карлин. Благодаря. Няма да коментирам дълго, защото горе-долу сме на едно мнение по отношение на доклада. От е, личен опит и от собствената си страна знам, е, знаете, че при нас положението е малко различно, но за момента ние заставаме за тези усилия и нека да е, напомня, че е, политиката на Обеденото кралство за борба с климатичните промени е по-активна от е, споразуменията на Париж, така че е, те си имат своите съображения да не ратифицират Париж. Проблема за страните членки, според мен, е чисто институционален и административен. И не знам дали ще може той да бъде разрешен. Жил, е, говори за това дали е законно да се ратифицира е, споразумението, без да са го ратифицирали страните членки. Може би е, но има ли смисъл да се прави? Ние като парламентаристи можем да се обявим за това. Ние имаме тази отговорност. Трябва да е ясно, че е, сме готови да го направим. Но но е важно и отделните страни членки да ратифицират това споразумение, което е постигнато под ръководството на една от големите европейски страни, а за сега все още не, не бива ратифицирано. По отношение на споделянето на усилията, може би е напълно разбираемо, че някои страни членки не искат непременно да подпишат преди да поемат а, собствените си ангажименти, да, да са наясно с това какви ангажименти могат да поемат. Та, напълно съм съгласна с вашия доклад и всичко, което излагате в него. Смятам, че трябва да окоръжаваме страните да го ратифицират, да ратифицират споразумението, но края на кращата това не е толкова огромен проблем. Ние така или иначе сме за това споразумение. И това трябва да бъде ясно. Втория доклад. Съгласна съм с Петър, че е, има проблеми с е, графика. Какво стана и с резолюцията за климатичните промени? Ние никога не успяваме да стигнем до нея. Започваме после идва лятото и... А, аз май много така философски взех да размишлявам. Но пак да кажа, нашата група е готова да сътрудничи в бързи срокове, за да стигнем до компромис. Ще огледаме изменението на Петър. Не мисля, че ще има проблеми. Абсолютно сме на едно мнение до голяма степен. Естествено, винаги има известни различия, но ще постигнем споразумение. За мен резолюцията трябва да бъде чиста, кратка, ясна, да, да се ограничим само до ключовите проблеми, да не слагаме прекалено много неща вътре, да се съсредоточим само върху няколко теми не е сега момента отново да вкарваме всичките си любими е, тематики в нея. Благодаря. Thank you very much. Now, Mr. Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. Um, I would like to focus on, on especially... The... Благодаря, господин председател. Бих искал да се съсредоточа върху нисковъглеродната економика. Разбира се, може да си представим един положителен сценарий, в който европейската економика става все по-силна и по-силна, защото сме се съсредоточили върху целите, свързани с нисковъглеродната економика. Но има един друг сценарий. Прехода към нисковъглеродната економика а, закъснява. И се страхувам, че към момента не се справяме добре в това отношение, че в крайна сметка ще се окажем в отрицателния сценарий. Доклада, публикуван през февруари тази година от Европейския съвет за системен риск, бе насочен именно върху това. Той бе публикуван два месеца след срещата в Париж. Така доведе до много напрежение, защото в него се говореше за опасностите скрити от този а, лош сценарий. Системния риск на финансовите пазари – е, девалвацията на активите, свързани с нисковъглеродната економика, са все опасности, пред които сме изправени. Аз съм внесла две изменения в резолюцията. С първото изменение е изисквам от Европейската комисия допълнително да оцени системния риск, свързан с подобен а, рязък преход. Приканвам също така да помисли за мерки, които могат да бъдат предприяти с оглед на преодоляването на този риск на следващо място питам, извинете, изисквам от Европейската комисия да изготви стратегия за Европейския съюз за нулеви емисии. Имайки е, предвид разходо ефективната схема за нисковъглеродната економика, бих искал да задам този въпрос. Може би въпросът ви изглежда технически и е, не толкова свързан с темата, но всъщност има а, много проблеми, много аспекти, които все се отлагат. А съгласно специалистите, това ще доведе до огромни рискове и огромни финансови загуби, които може и да не можем да понесем. Затова бих искал да ви обърна внимание на тези два елемента. Както вече казах, те са обект на две внесени от мен изменения и се надявам, че Европейската комисия ще отговори на двата ми въпроса това отношение. Благодаря. Господин Екаут. Благодаря ви, господин председател. Във връзка с ратификацията на споразумението от Париж, бих искал да кажа, че нещата са много по-важни и а, сериозни от а, начина по който ги описа госпожа Гирлинг. Ние твърдим, че сме а, играем водеща роля на световната сцена в областта на климата и е, не сме част от първите държави, които ратифицират споразумението, което означава, че не сме готови да действаме. би било жалко за Европа. Радвам се, че Европейската комисия ще излезе бързо с предложение, след като господин Юнкер отиде в Япония и може би на Г7 му напомниха, че трябва да се размърда малко. Радваме се, че поне Европейския парламент може да си върши работата задоволително. За това се съгласихме господин Лавия да се заеме с задачата, защото знаехме, че няма да стане бързо. Не казвам, че всеки доклад, който вие изготвяте, го изготвяте бързо, но поне този ще го направите. Проблемът се крие в държавите членки. Знаем, че Обединеното кралство също ще действа колкото се може по-бързо, но какво означава колкото се може по-бързо? Някои казват, аз ще съм милионер колкото се може по-бързо, но все пак им отнема известно време да го направят. Може би следващата седмица Китай а, ще обяви, че е ратифицирала споразумението. Бразилия вече го направи. Движим се в посока постигане на 55 държави и на 55%. Какви са перспективите в Европейския съюз? Има ли шанс държавите членки да го ратифицират тази година? Бих искал да чуя вашето виждане. Вие как мислите, че ще се развият нещата с държавите членки? Разбира се, някои държави трябва да бъдат побутнати малко повече. Бих искал да разбера кои са. Знаем, че някои държави членки действат по-бързо от други. Знаем също така, че когато е на лице политическа воля, държавите членки могат да действат по-бързо, освен Белгия, която въпреки политическа воля и трябва да премине цяла процедура през различни регионални парламенти и така нататък. Но винаги има начин. Трябва да бъдем части от резолюцията в Маракеш. Това трябва да бъде конференцията за климата преди предприемането на действия за периода след 2020 година. Трябва да се предприемат действия и преди да стигнем 2020 година. Европейския съюз може да бъде малко по-взискателен. Комисията винаги говори за действащи закони, които дават възможност за такива дейности. Понякога Европейската комисия говори за дейностите на ИКАО, като включващи а, действия в областта на климата преди 2020 година. А, това са вашите бележки. Разбира се, това, което искам да кажа е, че всички действия преди 2020 година също са от значение. Нека да бъдем честни. Всички знаем, че плановете, които са на масата, са недостатъчни за Париж. Не ни е необходима повече научна и развойна дейност, за да го разберем. Така че наистина приканвам комисията – да приеме NDC до 2020 година, защото Европа не дава този пример, който искахме. Знам, че настоящата схема е недостатъчна. Трябва да положим допълнителни усилия. Ако Европа не направи нищо, кой ще го направи? Това е изключително важен аргумент. Е, и той трябва да бъде изтъкнат от комисията. На следващо място – Относно пътната карта, тя е остаряла. Ми просто е остаряла. Пътната карта имаше за цел минус 80% до 2050 година. Сега вече обсъждаме много по-амбициозна цел. Ще го направим в Париж, така че Европейската комисия трябва да излезе с нова пътна карта за нисковъглеродната економика. И аз питам, кога възнамерявате да го направите? аз не очаквам от вас да ми отговорите, че следващата комисия ще го направи. Комисията много обича да ни говори с хубави думи за всичко, което се случва в Париж, но нещата не са толкова розови, когато се върнете тук. Изменение 1.22 на Питър Лизе е следващия елемент, на който искам да се Извинявай, Питер, обаче на няколко пъти вече а, изгуби позицията си в това отношение. Всички а, подкрепяме целта от 40%. Ти се опита да си прокараш идеята чрез доклад а, в ИТРЕ и не успя. Сега пак се опитваш. Възхищавам се на твоята последователност, ама моля ти се вече. Не е логично да изискваш от тази комисия да подкрепи изменението ти, за да заобиколиш позицията на а, пленума, така както я гласувахме преди лятната отпуска. Говорим за 40% цел. Логично е да повторим отново а, нашата позиция. Опитваш се да се прокараш път а, сред а, депутатите, но да ти кажа честно, мнозинството ще го постигнем и без НП, което много ме радва понякога. Председателят. Господин Лафонте, желаете ли думата? Beh, sulla, sulla ratifica non posso che riprendere l'invito che ha già fatto il... Благодаря ви. Аз също бих искал да се присъединя към поканата, която отправихте. Необходимо е, е споразумението да се ратифицира във възможно най-кратки срокове. Аз не съм изцяло съгласен с чутото до тук. Е, някои заявиха, че не е спешно. Това не е така. Напротив, държавите е, членки понякога трябва да изчакат да видят какво ще направи Европейския съюз и не действат изолирано. Ето защо е важно да действаме решително и да а, превърнем в конкретни дела подписаното споразумение. През последните месеци се запознах с някои нови научни открития, в които се използват нови а, научни елементи – като се използва нов способ, а не линеарния такъв. Така или иначе, поручванията са единодушни, климатичните изменения са на лице и се развиват много по-бързо, отколкото мислехме. Ратифицирането понякога отнема много време, но природата не чака. Нейното състояние се влушава с обезпокоителна скорост – Доклада е доста изчерпателен, засяга повечето от проблемите. По него бяха внесени 200 изменения, като този брой само свидетелства за големия интерес към темата. Това е тема, която интересува всички ни, не само нас, в нашата комисия. Честно казано, не разбрах много добре какво ще се случи с компромисните изменения. Да очакваме ли такива, кога ще ги получим? Сроковете са доста кратки, доколкото разбирам, защото трябва да гласуваме в комисията следващата седмица. Относно рационализирането, ние сме критично настроени към него. Според нас трябва да се остави схемата за търговия с емисии. Намаляването на емисиите, на което сме свидетели, се дължи на економическата криза. Намаляването на емисии се дължи също така на въвеждането на възобновяемите енергийни източници, но по никакъв начин не смятам, че схемата за търговия с емисии е допринесла по какъвто и да е начин. Понякога в някои промишлени отрасли стандартите биваха надвишавани. Необходимо е тези отрасли да бъдат принудени да компенсират превишаването на квотите. Това, което искам да кажа, е, че схемата не беше толкова ефективна. Щеше да бъде много по-ефективна, ако се стремяхме към спестяване на емисии в някои отрасли, може би беше по-добре да насочим вниманието си върху възобновяемите енергийни източници. Така или иначе, схемата се отрази добре само на финансовите пазари. По никакъв начин обаче тя не допринесе за намаляването на емисиите, а по никакъв начин не се отрази също така и на въвеждането на новите технологии. В заключение, бих искал да се обърне повече внимание на емисиите от интензивното животновътство. Цифрите в това отношение са показателни и статистиките са обезпокоителни, така че смятам, че можем да направим нещо за интензивното животновътство, като проведем, например, информационни кампании. Тези информационни кампании могат да изиграят много конструктивна роля. Много ви моля да вземете предвид това мое предложение. Благодаря. Благодаря, господин Бранден. Гербранди. Благодаря, господин председател. Да ви обърна внимание на някои по-любопитни елементи от дискусията за климатичните изменения. Някои отрасли, които имат високи емисии, получават голямо внимание. Но има и някои други сектори, които също са производители на емисии, като че ли тези сектори обягват от вниманието ни. Селското стопанство и земеползването начина по който се обработва земята, определя в голяма степен и броя на емисиите. Ако желаем да подобрим начина по който използваме земята, то тогава ще трябва да се а, вземем с елемента свързан с емисиите, защото определено а, този аспект не привлича толкова внимание, не представлява интерес, но качеството на почвата ако, например, тя е органична, със сигурност ще доведе до използването на по-малко, е, до изпускането на по-малко емисии. Със сигурност трябва да обърнем внимание на земеползването. Доколкото е възможно, е, трябва да се опитаме да впишем темата в дневния ред. Хората разбират ползите от Парижкото споразумение, разбират, че лесовътството играе важна роля в това отношение, горите, но на европейско равнище между 10 и 20% от емисиите се изхвърлят. Строителството също допринася за много голям процент от емисиите. Идеята е в Европа да имаме места за съхраняване на въглерода. Това ще бъде от голямо значение. Ако преобразим и начина по който строим, ако използваме дърво вместо бетон, цимент и така нататък, това със сигурност ще ни помогне да направим голяма крачка напред селското стопанство, земеползването и лесовътството като цяло не получават необходимия интерес. Не смятам, че е късно да ги включим в дневния ред, тъй като те имат значение в борбата с измененията на климата. Благодаря ви. Сега преди да приключим, нека да чуем госпожа Батън от комисията. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми членове на парламента. За мен е удоволствие да присъствам на тази дискусия, удоволствие да видя колко много от вас участват в изготвянето на резолюцията. 202 изменения. Наистина е впечатляващо. Бих искал да се спра на три аспекта. Първо, несъмнено, Парижкото споразумение е изключително важна дата. Това е важно събитие, което трябва да бъде отпразнувано като пробив в многостранното управление. От друга страна, Европейската комисия излезе с съобщение през март във връзка с поразумението от Париж и в него ние приканихме към бърза ратификация. Последваха заключения на съвета, в които се приветстваше съобщението на комисията, подчертаваше се необходимостта Европейския съюз и държавите членки да ратифицират споразумението колкото се може по-бързо. А също така в заключението се подчертаваше, че това е необходимо, за да може то да влезе в сила. Всичко, което се случи от тогава насам, само доказва, че Европейската комисия прави всичко възможно, за да може споразумението да се ратифицира колкото се може по-бързо. Ние работим с всички институции, с всички държави членки, за да можем да направим това възможно. Въпросът на господин Екаут във връзка с отделните държави членки и това докъде са стигнали. Има някои конституционални изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от определени държави членки. За сега мога да кажа, че всички 28 държави членки няма да ратифицират споразумението до края на 2016 година. Това е действителността, трябва да помислим върху нея, трябва да я отразим, ще го направим в, вътрешни, извинете, във външното ни съобщение, ще го съобщим и на нашите партньори. Всичко това изисква размисъл на политическо равнище, а именно какво да направим, за да ускорим допълнително националната процедура по ратификация на споразумението. Второ, международните събития само увеличават напрежението. Очакваме Китай и САЩ да съобщат, че са ратифицирали Парижкото споразумение – Съвсем скоро към тях може да се присъедини и Бразилия, а според някои прогнози 49 държави вече са обявили, че ще ратифицират споразумението преди срещата в Маракеш. Което означава, че постигаме един от праговете, а именно над 55% от участниците. Трябва обаче да запазим вярата и да действаме последователно. Ратификацията е важна стъпка напред. Тя показва, че всички са решени да прилагат споразумението. Но самия ратификационен акт и вноските няма да донесат това преобразуване, към което се стремим, за да постигнем целите, които сме си поставили. Единствено националните политики и мерки могат да доведат до тази промяна. Та в този контекст за мен е гордост да заявя, че Европейския съюз играе водеща роля в това отношение. Имаме економически дейности, които ни позволяват да смятаме, че ще постигнем 40% без значение дали до края на 2016 година всички държави членки са ратифицирали споразумението. И трето, във връзка с стратегията. Споразумението от Париж приканва до 2020 година всички участници по споразумението да излязат с стратегия. Има и пътна карта за 2050 година, пътна карта базирана на научни проучвания и ние, като страна по споразумението, ще представим актуална стратегия за средата на века, като е, научната и развойна дейност ще бъде нашата основа. Изискали сме до 2018 година да бъде изработен научен доклад – за да може да се разгледа дали е възможен сценарий от намаляване на градусите с 1,5. Надяваме се, че а, научната сфера ще подкрепи нашето искане. Тези стратегии са изключително важен елемент и политически инструмент, който ще позволи на страните по споразумението да планират своите дейности с оглед да се улесни промяната. Бих искала да благодаря на председателя и на всички членове на комисията за вашата ангажираност да действаме бързо. Това наистина е един добър пример за начина по който е, трябва да действаме. Аз е, вярвам в съвета и съм сигурна, че по време на дискусията в съвета там ще се следва примера, който зададохте и се надявам, че ще се гласува на 8 септември. Благодаря. Благодаря. Бих искал само да ви припомня, че ратификацията на споразумението е едно, а крайния срок с внасяне на изменения само на английски е утре 12 часа и ще го разгледаме до края на септември. А колкото до КОП-22, можем да, да, можете да внесете изменения до 18 септември и до края на месеца ще го приемеме, ще го внесеме в а, пленарна зала на първата сесия през октомври. Сега моля господин Паньо да поеме председателството. Chers collègues, donc. Euh... Колеги, удоволствие да се видим. С удоволствие ще, пред, ще председателствам заседанието в следващия час. И сега минаваме към план за действие на ЕСЕ срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, госпожа Бергер. Благодаря, господин председател. Преди да започна да Нека да кажа как, какво е, е трафика на дива и фин, фона и флора. Това е, е престъпление, престъпна дейност, е, която се извършва от, организ... от организирани а, престъпни групи. Рискът от разкриване е малък, финансовата печалба е голяма. Това е, е наистина заплаха за много от дивите видове, но това същевременно е и е, заплаха и отронва принципите на правовата държата, правата на човека. и също времено е заплаха към биосистемите и устойчивото изстойчивата екология. С госпожа Питикайнен, Фостър, Афронтен, Стефан Екъс. създадахме една между между комисионна група за защита на дивата фауна и флора. Ние Организирахме заседания, обсъждахме проблемите с различните заинтересовани страни и искам да благодаря и на комисаря Вела и на неговите помощници, на, не, на неговите съветници за това, че изработиха един наистина важен план за действие, който е от голямо значение сега. В параграф 9 на плана за действие държавите членки трябва да прилагат плана за действие във всички е, области, но това може да стане само ако има достатъчно прозрачност и отчетност от страна на държавите членки. Не става дума само за екологичните аспекти, става дума за сигурността, става дума за а, контрол на а, границите, става дума за вътрешна сигурност. Всички сме в течение на трафика на съществуващият в миналото трафик на слонова кост. След всетите мерки този трафик намаля с огромни а, в огромни размери, но тук става дума не само за това, става дума за незаконната търговия с е, животни. И това засяга същевременно и други отрасли, като хранителната промишленост, е, е мода, дре, производство на облекла и така нататък. плана сва плана за действие като до известна степен една реплика на плана за действие за незаконна търговия с хора. В неговото изработване са участвали различни а, генерални дирекции, но е необходимо да имаме едно звено, което да бъде отговорно за координацията и как, както това беше направено за проследяване изпълнението плана за действие на а, за, незакон... за борбата с незаконната търговия с а, хора. незаконната търговия с дивата фауна и флора не засяга само страните по происход, но разбира се и а, Европа, липсата на човешки ресурси, липсата на а, достатъчно подготвеност, е, е, позволява разгръщането на тази престъпна дейност, защото понякога хората просто не знаят за какво става дума, затова е необходимо обучение, информираност е, не само за страните по происход, страните на транзит, но и за страните, които а, а, цел и където се извършва търговията. Също така е необходимо да, да има много а, точна и строга отчетност на изпълнението на всичките фази на този план за действие. Едно е, разбира се, да имаме план за действие на европейско равнище, също толкова важно е всяка отделна държава членка да има и национален а, план за действие и да има отчетност от страна държавите членки. е, е, Европол се нуждае от нашата подкрепа за засилване дейността, която провежда в борба с трафика. Но затова е необходимо и допълнителна политическа воля. Също така незаконната търговия с дива фауна и флора трябва да бъде включено в глобалната оценка на престъпни дейности, за това е необходимо Европол да получава необходимата информация от съответните компетентни служби в държавите членки, защото а, сериозна борба срещу организираната престъпност в тази област може да се провежда само ако имаме координирани усилия. Санкциите – Едното е прилагането на правилата и спазването на закони, но санкциите са много по са много различни в различните държави членки, така че е необходимо да се споразумееме отколко, около едни минимални критерии за налагане на а, Сите се осигурява защитата на много видове, но има и видове, които не са включени в списъците на СИТЕС. Много от държави разполагат с подходящо законодателство в тази област, но в законодателството на други държави членки някои видове не са вписани. Добър пример в случая може да бъде закона Ласи в Съединените щати. Така че необходимо е да помислиме за изработването на някакъв нормативен документ, който да наподобява законът Ласи и да подпомогнем и държавите членки да приведат в съответствие своето законодателство. Онлайн търговията също придобива огромно, все по-голямо и все по-голямо значение, така че е необходимо да се предприемат мерки за а, координация и сътрудничество за проследяване на финансовите потоци. Необходимо е също така да се е, проучат възможностите за е, актуализиране, подобряване на условията за по-добро, за, по- за по-хуманно отношение към животните, особено у нези, които са е, били жертва на тази незаконна търговия и са иззети. Също, същевременно е необходимо и засегнатите отрасли да а, се присъединят към а, нещо като общ кодекс за поведение в областта. Също така в доклада се споменава и програмата на Обединените нации ЮНЕП и действията предприяти в тази област. Ами, в моя доклад има много неща. Провели сме много срещи с заинтересовани страни, неправителствени организации за бъдеще. Ще продължиме тези срещи и е, очаквам и вашите коментари, вашите изменения и ще продължиме дебата. Благодаря, казва председателя. Аз сега давам думата на докладчиците в сянка, госпожа Петя. Петир. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в сянка за НП. Благодаря на госпожа Бирдер за този отличен проект. Тя работи отлично с всички заинтересовани страни и включително с а, докладчите в сянка. Според а, моите, е, моят, информацията, с която разполагам от неправителствените организации, основното за борбата с незаконната търговия е липсата на експертиза, липсата на експерти за проверки. Също така има необходимост от много по-широк обмен на информация между а, съответните а, авторизирани власти на държавите членки. Струва ми се също така, че има и нещо друго важно, че става дума за член 19 и става дума за търговските споразумения. Ние смятаме, че този член съдържа необходимите разпоредби и не е необходимо да, да бъде разширяван неговият обхват мисля, че споразумението между Европейския съюз и Виетнам е един красноречив пример за правилното прилагане на член 19. Член 21 е също много важен, но струва ми се, че начина по който тук се набляга на този член води, ще доведе до някои е, затруднения от е, е, юридическа гледна точка. имаме в крайна сметка достатъчни регистри и списъци по, в рамките на СИТЕС, които според мен за сега са достатъчни, ако искаме да отидеме отвъд обхвата на тези списъци, то, е, то би било необходимо да помислиме за правните последици. Надявам се, че доклада ще ня, няма да бъде размит от допълнителни а, изменения и ще а, съдържа основните неща. Госпожа Рен. Бих искала да благодаря на докладчика за този балансиран и същевременно амбициозен доклад. Обедена съм, че окончателният доклад ще отправи а, силно и мощно послание към обществеността. Първото, което искам да кажа обаче е, че без активното участие на държавите членки няма да постигнем успеха. В заключенията на съвета от 20 юни се набляга на плана за действие, но същевременно държавите членки не са поели никакви нито финансови, нито морални ангажименти. А без участието на държавите членки, борбата с незаконната търговия на дивата фона и флора ще бъде, ще се превърне в провал немският Бундестаг прие документ в тази насока. Това може да бъде пример. Второ. Европейският съюз трябва да да, да, да вземе пример от Съединените щати и по-специално закона Ласи. За, съществува директива за закрила на дивите видове, но трябва да настояваме за нейното конкретно приложение в отделните държави членки. Колкото до търговските споразумения между Европейския съюз и трети страни, обик... обикновено там акцента се поставя на други ключови въпроси. Мисля, че трябва да настояваме е, защитата на е, дивата флора и фауна да бъде е, експлицитно заложена. Госпожа Бердър настояваше на истинската защита и закрила на растенията и животинските видове и след иземването. Благодаря и за това допълнително изискване. Господин Наташмит, благодаря, скъпи колеги. Европейският е, парламент набляга от е, години, настоява за приемането на план за действие за борба с незаконната търговия с дивата фауна и флора, а, като а, тази незаконна търговия е заплаха за биоразнообразието в, на нашата планета над 2000, слона са станали жертва на на незаконната търговия с слонова коса е, и това генерира печалби от милиарди евро, които попадат в ръцете на престъпни групи. но от 89-та е, година нататък имаше и отрояване на незаконната търговия с слонова кост, така че трябва да се направи всичко възможно, за да гарантираме а, е, опазването на, то, на застрашените видове. Незаконната престъпната търговия трябва да бъде прекратена незабавно. Планът за действие, който бе изработен от комисията, е положителен, но според мен сме изпри... но според мен предизвикателство е ефективното е, осъществяване на този план. Тоест, необходимо е да се прилага ясно, точно и стриктно съществуващото законодателство. Докладчика настоя на някои добри практики. Мисля, че трябва да видим какви са най-добрите практики в различните държави членки и да ги обединиме. Ние ще трябва също така да продължиме да упражняваме наблюдение, да следим отблизо развитието на плана за действие. Доклад, доклада е точен, ясен и набляга на основните според мен е компоненти. Аз лично смятам да внеса някои изменения, които ще имат по-скоро е, характер на нюанси. Благодаря. И сега давам думата на господин Пел. Спасибо. Um, Благодаря, господин председател. Нека да започна с думите колко съм доволен от е, съдържанието на доклада. Изключително съм удовлетворен от е, това, че се споменава необходимостта да се измени съществуващата законова рамка, за да се забранят продажбите на защитени видове в страните по происход които незаконно се ловят в трети страни и след това се вкарват в Европейския съюз. Тук се говори, че е необходимо да направим нещо подобно на американския закон Леси. Аз лично съм напълно съгласен с това. Също така, нашия доклад на парламента за престъпленията спрямо е, дивията природа също отразява нашите позиции и позициите на гражданското общество. Изключително е важно и сега да отразиме тези позиции, включително и с е, доклада за борба с тра... трафика. Трябва да се борим също и с корупцията в е, това световно явление. Необходимо е да се подсилят съответните институции на местно, национално ниво. Организираната престъпност може да бъде е, преборена единствено с е, организирано и, и добре е, финансирано прилагане за, на законите. Трябва да има и механизъм, който да гарантира прилагането на законите и използването и намирането на необходимите средства. Също така приветстваме обсъждането на темата как да се грижим за иззетите и конфискувани животни, включително в центровете и работата на неправителствените организации. Въпросът е как ще се наблюдава този проблем и как ще се, процес и как ще се финансира. Тук роля има и Европол и звената за борба с престъпления срещу дивата природа. Що се отнася накрая до а, проблемите с търговията, искам, а, искам и се да се включват в търговските споразумения раздели, които да могат да бъдат и устойчиви, и приложими с текстове за проблемите с търговията с животни. Не е механично само да се отбелязва тази тематика, да има реално правомощия и реални последици. И във всички случаи благодаря. С удоволствие очаквам последващата ни работа върху тези отлични идеи. Благодаря. Господина Фронте има думата сега. Grazie Presidente. Sì, eh, anch'io ringrazio la relatrice, eh, nonostante appunto la... Благодаря. Искам да благодаря на докладчикът. Много е изчерпателен и много ясен е доклада, това е несъмнено. Е, включват се всички проблеми е, е, с трафика на диви животни. Искам обаче да сложа малко повече акцент на няколко момента. Давам предложения за това. Примерно параграф 5 за кампаниите за информираност. Те са от ключово значение. Много се говори за контрол, за санкции, но ако не променим поведението, ако не променим начина на отношение към тази тематика, няма да постигнем нищо. За това е изключително важно да има кампании за информираност за проблемите с трафика с диви животни. Също трябва да се коментира и така неумишленото поведение, примерно, на хората, на туристите в паркове там животните, тези паркове не са създадени непременно за съхраняване, охраняване на животните, но те съществуват там и за това трябва да е ясно как могат да бъдат защитавани от ежедневното поведение на хората. Отново, за мен това е важна тема. също е, координиране на усилията на европейско ниво. Това е важно. Тук е, следва да подчертаем, колко важна е ролята на страните членки, тяхната реакция. когато се изготвят стратегиите за биоразнообразието, трябва да се отчитат националните позиции. Страните членки трябва да бъдат много по-активни, а ние трябва да ги стимулираме да се намесват, да създават съответните структури за предотвратяване на е, незаконния трафик. В някои страни членки този въпрос е разрешен много активно. Те се занимават много активно и предоставят необходимите средства и човешки ресурси за борба с трафика, но има и други страни членки, които а, са много по-пасивни или неактивни. Не се занимават а, с този проблем може би имат механизми за контрол, но те не се прилагат и така нататък. Затова е много важно да се търси едно, е, едно еднакво ниво на активност страни, на страните членки. После евентуално агенцията, която ще отговаря за прилагане на разпоредбите, трябва да бъде финансирана по подходящ начин, за да може да изпълнява задачите си. А, също така, целият процес трябва да бъде разработен по един достатъчно ефективен начин, със съответните стратегии. Говори се за това да се отпускат централно средства, комисията се упоменава, евентуално от Европейския фонд за развитие или други инструменти, които вече съществуват. Но изключително важно е да се подчертая, че ние трябва да действаме конкретно и единно и е, много посветено. По девети параграф националните планове за действие. Това също е изключително важно. До голяма степен го включих в предходните си коментари. Координиране, обмен на информации, посветеност на темата от страна на страните членки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 следва да получава годишно информация за развитието на законодателството в това отношение. Смятам, че това е изключително важно, т.е. да има структурирана информация за всички мерки за защита на биоразнообразието и на флората и на фауната. И всичко това така под шапката, така да кажем, на една стратегия. Парламента определено ще бъде много благоприятно разположен към подобни инициативи. Господин Гербранти. Нека първо да благодаря на колежката за отличния доклад, за това колко силно акцентира на проблемите. Благодарности и за комисията също така. Когато дадох тласък на тази тема, когато излязох с един а, европейски план за действие, за да обърна внимание на този неописуемо огромен проблем, Първите реакции бяха много обнадеждаващи. И действително хората в комисията подеха темата много ентусиазирано, излязоха с много силен европейски план за действие. Така че моите поздравления за комисията. Като ние в парламента така имаме също много ясни и твърди позиции. С което стигам до третата институция, съвета, т.е. страните членки. Там са проблемите. Този въпрос трябва да се решава на национално ниво. Там а, се прилага закона, там действат полицията, съдебните органи, и отново трябва да подчертая колко дълбоко съм разочарован от заключенията на съвета по време на нидерландското председателство. Мисля, че от юни датират тези заключения по а, плана за действие. Всички предвидени действия в този план или голяма част от тях се предвижда да бъдат прилагани от страните членки. Обаче страните членки е, съвсем, съвсем не показват голям ангажимент да ги изпълняват. Е, вчера се видя отново колко е важен този проблем. Слоновете в Африка е, сега има данни, че около между 2007 и 2014 са избити една трета от слоновете. 144 хиляди животни са били убити още няколко години и е, ще престане да има слонове в дивата природа. А проблема не е не се ограничава само с слоновете. Всички животни в водата, на сушата, въздуха имат своите подобни проблеми. Та проблема е огромен и аз съм крайно разочарован от е, отношението на страните членки. За мен това е най-важната част от нашия доклад. Трябва да продължим да упражняваме натиск върху нашите страни членки, за да направят това, което е необходимо за опазване на дивата природа. Отново благодаря на комисията, благодаря на Катрин Бирдър и се надявам, че така с колективни усилия ще успеем да направим доклада и по-силен. Благодаря. Благодаря, господин Гербранди. Сега госпожа Каденбах. Благодаря. И аз искам да благодаря на Катрин Бирдер и на останалите колеги, които се изказаха тук в залата. Започва да става съвсем ясно, особено от последните двама колеги, които се изказаха, защо стигнахме до тук. Очевидно има проблем с това дали страните членки осъзнават колко са важни проблемите и въпроса на биоразнообразието. Това не е просто тема, по която да се изнасят речи. Трябва да се действа всеки ден и да се отделят пари. Трябва да има и съответното спазване на разпоредбите за борба с незаконния трафик. Но за сега твърде много са дискусиите и твърде малко са действа. Твърде далеч от политическия радар остава този проблем. Той далеч не е на дневния, политическия дневен ред в страните членки. Сега се налагат бюджетни економии, разбира се, и те се правят именно в такива области, които не са от основните, основните на дневен ред. Тоест, законодателството съвсем не е лошо, но правоприлагането в това отношение в много страни членки е много недобро. Освен това и контролът е, никак не е добър. Затова следва да се направи много повече и в областта на комуникациите. Да е ясно на гражданите колко необходимо е да има биоразнообразие. Ако те не го разбират, те няма и да искат да се отделят повече пари за защита на биоразнообразието. Правителствата също трябва да бъдат по-строги при прилагането на разпоредбите. Това са моментите, които трябва да постигнем. Трябва да направим така, че е, хората да разбират колко е важен и спешен този проблем, колко необходимо е да се работи. Тогава ще е по-лесно да се търсят и средства. Много други политически приоритети са издигнати в момента, но смятам, че и този въпрос трябва да се разгледа в подробности. Благодаря. Госпожа Мер от името на Европейската комисия има думата. Благодаря на всички депутати. Благодаря и на вашата комисия, и на докладчицата, и на всички, които изказаха своята подкрепа а, към борбата, колективната борба с незаконния трафик с а, диви с екземпляри от дивата природа. различни служби на Европейската комисия и различни е, служби в страните членки отговарят за различните е, аспекти на тази дейност и, и за това именно само ако действаме заедно ще можем да постигаме резултати в е, борбата с трафика. Обмяната на мнения ни дава възможност също да почерпим и нови идеи, различни от това, което предложихме през февруари. С удоволствие ще ги приемем. Риска от незаконния трафик продължава. Както каза нашият е, колега от Нидерландия, два тона от е, продукти от застрашени е, видове са били иззети в един съвсем е, кратък срок. Стоиността им е примерно 1 милион евро. Това показва колко, колко зловредни са последиците от тази търговия. На 20 юни е, излязохме с предложението за план за действие. Ние ще продължим е, с е, дейността си и ще отчетем всички предложения, които бяха дадени днес от депутатите. Ще работим и с Европейската институция Европол, Евроюст е, и е, ще търсим едно последващи действия за приложение на плана за действие, като започнем по е, работа по този план от 2017. Ще излезем и с доклад за това какъв е, напредък е постигнат. Международното сътрудничество е от ключово значение Страните подписали СИТЕС ще направят среща, конференцията на подписалите СИТЕС ще се срещнат скоро. Европейския съюз има своите предложения за този форум. Споразуменията за свободна търговия трябва да сложат акценти върху разпоредбите на Европейския съюз за борба с този трафик. Всичко, което може да се направи, за да се намали търсенето на подобни продукти, примерно в азиатските страни, е, това са усилия, които ние бихме подкрепили, кампании и така нататък. И ако мога да коментирам един момент, свързан с 21 параграф от доклада, за защитени видове от трети страни, е, кои, които са защитени в по-голяма степен, отколкото по СИТЕС. И идеята да има европейско законодателство, което да е, рефлектира американския закон. Според нас е, по-добри начин е да се помага на третите страни, които искат да вкарат тези застрашени видове е, в ЦИТЕС, е, да го направят. Това е нещо, което ние правим на регулярно. Често трети страни се обръщат към нас и ни казват, че имат проблеми с спрямо определени застрашени видове и ние оказваме помощ, било то политическа или научна, за да се изготви досието, за да може да се е, отреди закрила на съответния е, вид е, по разпоредбите на СИТЕС. Като тук не става дума за защита само на европейските пазари, а, а така, закрилата по сите всъщност въжи на световно ниво. Затова е по-добре да се придържаме към приложенията на разпоредбите на СИТЕС. Тя е по, те са по-ефикасни и по-малко тежки от към административно бреме. Благодаря отново за всичката свършена работа. Ние ще огледаме, разбира се, доклада, след като той се приеме от вашата комисия и парламент. Благодаря. Госпожа Бердер, последно изказване. Благодаря, благодаря на всички изказали се днес в дебата. Много окоръжително е, Много огоръжително е, че има толкова голяма подкрепа за доклада. Много се радвам, че се подкрепят и конкретните действия, искането за прозрачност и така нататък. Определената трудност е да се накарат страните членки да сътрудничат. Е, това е характерно за всяка нова инициатива, по която е необходимо да се отделят и средства. Тук чухме за, от колегите, че винаги има проблеми. В а, е, а, е, моята страна, където се осъществяват економии, именно отделите а, за опазване на околната среда бяха най-много ощетени. Прилагането на законодателството изисква средства и ние трябва да мислим и по този въпрос, т.е. страните членки да могат да ги осигурят. Особено тези престъпления а, дестабилизират а, общностите в Африка, раз, създават разделения е, организираната престъпност се намесва, е, стига се и до миграция. Тоест, когато се борим с един проблем, ние трябва да търсим и източниците му. Е, той става все по-голям, свързан и с климатичните промяни и така нататък. И страните членки трябва да се обединят и да поемат задълженията си. Благодаря за подкрепата за идеята за информационни компании. Много е важно, защото в края на кращата последния във веригата, потребителят трябва да е наясно какво означава, когато консумира определени продукти. И храни и лекарства, направени от животни. И обществеността трябва да е наясно. Ние имаме съответните инструменти. В момента е толкова лесно да се разпространява информация. Единствената така, проблем с законодателството Лейси или въобще законодателството Штати, те и казахте да се включат такива изисквания в търговските споразумения. Сите се много добра за, за животни е, действа на световно ниво, обаче много бавно се реагира. Трябва да има научните данни и така нататък. А това, което аз искам е някои страни е, членки, когато имат е, екземпляри, които са защитени в своята страна, но не са защитени на световно ниво, е, т.е. не влизат в СИТЕС, да има законодателство, което да защитава и тези екземпляри. Когато се, те се изнасят, те може би ощетяват съответната страна. А, и СИТЕС не може да ре, реагира в тези случаи. Много е, е важно да може да се каже, че ако е незаконен износа на определен екземпляр в една страна, ще е незаконно той да бъде внасен. Мисля, че трябва да обсъдим с комисията този въпрос. Знам, че новата комисия много внимателно оглежда новите законодателни предложения, не иска да има такива но ако ще дадем по този начин закрила на животински растителни екземпляри по целия свят, това трябва да се направи. Благодаря. Благодаря на докладчиците в сянка, на всички, които работиха. Изключително тревожен и спешен е въпрос. Не е нещо, което трябва да се решава след 5-6 години. Трябва да има политическа воля от страните членки. И всички, които работят по тази тема, всички депутати, обърнете се към министрите на околната среда във вашата страна. Заведете ги някъде, където има такива застрашени екземпляри. Нека те да ги видят, да си заведат и децата, да отидат политиците с децата си, защото те си слушат децата, когато става дума по този въпрос. Много, много има какво да се направи. Е, можем да искаме законодателство, можем да помагаме на комисията, но и ние като политици трябва активно да работим и да действаме в спешен план, да искаме да има и прозрачност на европейско ниво – за да можем да се справим с тази ужасна злоупотреба с природата. Euh, Благодаря на всички за това, че се включиха в дискусията. Нека да ви припомня графика. Изменения, крайен срок за внасяне на измененията 9 септември 12 часа. Ще гласуваме в комисията на 13 октомври и ще гласуваме в пленарна зала през ноември. Нещо по точка разни? Няма. В такъв случай ще се видим отново на следващото ни заседание което ще се проведе на 8 септември в Брюксел. Ще има заседание също така и на 12 септември в Страсбург. Добър апетит!